се върне към своята работа, ако няма възражение, при условие, че госпожа Закс писменно заяви, че като член на Европейския парламент не заема никакви постове несъвместими с дейността й. Госпожа Ангелика Вертман напуска Алде и от 8 април е независим депутат. Има други и съобщения